friends, you are warmly welcome. Скъпи приятели, нека ви кажа добре дошли на тази проява заедно с Еврофонд. Като заместник-председател, първи заместник-председател на Комисията по заетост, ми е много приятно да ви видя тук. От страна на парламента трябва да кажа, че работим в тясна връзка с Еврофонд. Това е така, защото те ни предоставят огромен обем данни, а данните са много важни за нашата работа. Затова и ни е особено приятно да открием тази проява с много интересна програма за деня – Разбира се, тя е обект на интерес в и извън Европа. Трябва да кажа, че някои от нас доста се изненадаха от изборите в САЩ и техния резултат. За това и сега, след обявяването на резултата и името на бъдещия президент на САЩ, ние стигнахме до някои заключения, които са, може би, не особено очудващи, но важни. Заключенията са ни, че демократичните институции би трябвало да докажат на гражданите по един осезаем начин, че са способни да подобрят живота им чрез политическите инструменти. Това се опитваме да правим. Това и ще обсъждаме днес. Необходимо е всичко, за което говорим, да се превърне в реалност, да се отрази на живота на хората. Това е нашия мотив. Ние работим, за да подобрим ежедневието на гражданите. Много се радвам, че присъствието ви в залата е внушително всички е, вие сте решили да започнете деня си с нас. Нашата проява продължава и след обеда, но започваме с въведението на директора на Еврофонд, господин Хуан Менендес Валдес. Заповядайте. Благодаря ви. Трябва да кажа, че за мен е удоволствие да кажа добре дошли на всички от името на Еврофонд. Радвам се, че Европейският парламент и по-конкретно Комисията по заетост организира тази съвместна проява. Бих искал да благодаря и на председателя Томас Хендел, който в момента не е тук. Благодаря ти и на теб, Марита, за любезните думи от името на комисията. Проявата ни е озаглавена промяна на работните условия в Европа. Основният въпрос, който ще обсъждаме днес е дали тези условия се подобряват и какво трябва да направим, за да бъдат подобрени. Всички тези въпроси в никакъв случай не са нови. Още в началото на своето създаване европейския проект, е, едновремешното е, общността за въглища и стомана винаги е разглеждал този въпрос. Работните условия, освен това, се обвързват с трайната заетост. Европейската фундация за условия за живот и труд, също си поставя такива цели. Както казах, целите не са нови, но това не ги прави по-малко важни. Напротив, като се има предвид всичко случило се през последното десетилетие, сега те са по-важни от всякога. Ние преживяхме, може би, най-сериозната европейска криза. Тя започна като финансова криза, валутна криза, превърна се в социална криза и сведе доверието в институциите и изобщо европейския проект на обединение. Работните места са много важни. Ние имаме известно възстановяване на нивата на заетост, близки до заетостта от преди кризата, но това не се случва във всички държави членки. Тук резултатите са доста разнородни. Има и нещо друго. Важно е качеството на работата, не само това да имаш работа. Добрите работни условия се отразяват на ежедневието на стотици милиони работници и служители в Европа. Работните места с лошо качество се отразяват изобщо на удовлетворението на хората от живота. Качеството на работното място е изключително важно. Освен това, ако желаем европейците да работят по-дълго, Нашите общества застаряват, следователно тук имаме сериозно предизвикателство, но за да работят хората по-дълго, трябва да го правят при по-добри условия. Добрата новина е, че според нас не би трябвало качеството на работа да страда заради конкурентоспособността. Качеството всъщност е ключово за потенциала на работната сила – човешкия капитал по този начин може да бъде използван, например, за производителността, конкурентоспособността и иновациите. Лошата новина е, че данните, с които разполагаме, показват, че около 20% от работниците и служителите определят качеството за труд като лошо. Това са над 40 милиона работници, които не са доволни от качеството на работното си място. Това въжи и за Испания, моята страна. Еврофонд предоставя необходимата информация, така че политиките да са захранени с необходимите данни. Ние искаме да подобрим условията за живот и труд. Затова и на днешната конференция ние ще представим резултатите от шестото проучване, което сме извършили. Един от най-важните източници на информация – който би трябвало да ви помогне при разработването на политики. Този подход е важен за Европа и отвъд Европа. Докладът се разглежда от Комисията по заетост в парламента, от Европейската комисия, от държавите членки. Използва се и от ОИСР. Докладът съдържа данни, които са много важни за инициативите, обсъждани и в Европейския парламент, и в останалите институции. Например, стратегическата рамка за безопасни и здравословни условия на труд или баланса между личния и професионалния живот – Знаем, че комисията представя един обхватен пакет. Освен това се обсъжда и стълба за социалните права, представен от комисията. В Еврофонд проучванията започнаха преди 25 години. Трябва да кажа, че междувременно настъпиха много промени защото първоначално това беше само един модул, допълващ евробарометър. Ние задавахме допълнителни 30 въпроса за условията за труд. След това тези въпроси нараснаха на 100 и се конкретизираха, така че да има подробно описание на условията за труд. Картината, която очертаваме всъщност, се основава на самата информация, подавана от работниците и служителите. 44 000 от тях, които са докладвали своите преживявания в 45 проведени събеседвания. Така ние наистина можем да кажем, че имаме по-добро разбиране на ситуацията. Това шесто проучване не показва драматична промяна на възрастовите характеристики. Иначе има все повече временна заетост. Средният работник в Европа все още е на средна възраст. Мъж е, работи на сравнително дълъг договор и е на пълна заетост. Принципно хората са доволни от своята работа. Освен това, те решават проблемите си. Трябва да се каже обаче, че доста висок брой докладват много голяма интензивност на труда, освен това, в някои случаи те са изложени на физически опасности, оплакват се и от лошо поведение в работната среда, нещо, което се отразява съществено на удовлетвореността им. Осреднените стойности прикриват и разликите между държавите членки – ние разгледахме 25 страни. Има и разлики между отделните хора. Що се отнася до пол, вид работа, отрасъл и така нататък. Това е много важно да се има предвид. Всъщност, шестото европейско проучване показва, може би, най-голямото ниво на разнообразие и разнородност на трудовия пазар. Светът се променя, трудовия пазар също. Като се върви не към упростяване, а е към все по-голяма сложност. Аз ще дам само два примера. Самонаетите – Доста голяма част от тях вече не са сигурни какъв е статута им. 13% от самонаетите имат само по един пряк клиент, не могат да наемат персонал или да вземат стратегически решения. Така че това са економически зависимите работници. Един процент от всички работници в Европейския съюз. Следователно, все още ниско, ако отнесем към цялата бройка. Освен това, някога мястото на работа е било пределно ясно, но сега 11% от работниците използват компютри и работят извън офисите на своя работодател. Поне няколко пъти в седмицата или месеца те работят от работното си място, колата, в помещенията на клиента и на други места. Със сигурност работните условия са се променили – Това създава по-голяма гъвкавост от една страна, но се отразява на баланса между личния и професионалния живот. Това са само два примера, които показват колко бързо се променя работната среда и то не винаги по един видим за всички начин – вземащите решения в европейските институции и в правителствата е необходимо да огледат тези промени, за да разберат по-добре връзката между качеството на работното място и отношението на работника. В хода на днешната конференция ние ще представим и резултатите от първия обхватен анализ. Частично го представихме преди няколко месеца, но сега сме готови с обобщения анализ. Поканили сме ви като много важни заинтересовани групи да участвате и да вземете отношение по зададените теми. ще започнем с първото представяне на моята колега днес Парон Тирон. Казват ми, че тя все още не е тук, но принципно тя ще говори за различните характеристики, свързани с качеството на работа и съответно групирането на различните работни места качеството на работа понякога се разглежда като нещо, което е непроменяемо. Но всъщност втората група участници ще разгледа именно факторите, които задават устойчивост на работата настъпват промени, често това води и до промяна на професионалната кариера. Третата сесия ще се разшири. На нея ще обсъдим глобалните въпроси, не само европейските въпроси. Ще говорим за работниците по света как изобщо можем да работим в един глобализиран конкурентен свят, как можем да се състезаваме, каква е ролята на условията за труд в това отношение. Трябва ли ни повече информация, за да определим своите репери? Всичко това ще бъде обсъдено по-късно днес. Както виждате, Дневният ни ред е доста сгъстен, но това показва и колко много са предизвикателствата пред нас. Ние искаме работниците да продължат да бъдат активни по-дълго време, но за това се изискват добри условия на труд. В противен случай те ще проявяват недоверие и резултатите няма да са добри, нещо, което е много важно при създалото се положение. Сега, Агнес, мисля, че мога вече да те поканя да представиш своите заключения. Заповядай. I start again. Uh... Започвам отново. Добър ден на всички. Госпожа председателят зададе в началото въпроса как бихме могли да подобриме условията за живот на нашите граждани чрез подобряване условията на труд. Мисля, че това е един от начините. Имаме много доказателства за това. С удоволствие ще ви представя резултатите от 6-я общоевропейски преглед за условията на труда в този преглед са включени 28 държави членки на Европейския съюз, Швейцария, Норвегия и други. Свършихме 43 850 интервюта и благодаряме на представители на Испания, Словения, които ни представиха представителна извадка от изследвания, правени в е, техната страна. Това може би е най-обширното и най-задълбоченото изследване относно условията на труда в е, света. Така, можем ли да минем към следващият е, слайд? Тук Виждате състоянието на трудовия пазар. Спет са причините, поради които си извършихме подобно изследване. Първо, взехме предвид договора на Европейския съюз. Второ, това, че качеството на труда е тясно свързано с дела на работещите и продължителността на професионалния живот. Трето, е, качеството на труда е от огромно значение за здравето на трудещите се, за благосъстоянието, за производителността и друго. Четвърта причина. Качеството на труда може да допринесе за постигане целите на Европейския съюз, залегнали в различните политики и по-специално равноправието между половете. Наблюдават се доста промени, но е необходимо да имаме едно, една постоянна величина, един начин по който да измерваме постигнатите резултати и качеството на труда може да бъде такъв показател. Какви са заключенията от този е, преглед? Е, качеството на труда е нещо, което е, има много измерения това не е абстрактно понятие, а нещо конкретно, което се отразява пряко на ежедневието на гражданите. Така че е необходимо да а, направиме прехода от абстрактните понятия към конкретните мерки. А, разбихме седем показателя. Благодаря на колегите, които спомогнаха за тяхното изработване. Всеки показател е свързан с някакъв аспект и измерение на трудовите условия и трудовият живот. Чет, четвърто, а, отбелязали сме напредък. А, по различните показатели, вие ще оцените дали наистина този прогрес и напредък е, е значителен. Когато се опитаме да направим обобщение на информацията относно качеството на труда, определяме пет групи или видове труд и начина по който анализираме тези пет групи определя съответните подгрупи и допълнителни аспекти, които ще ни спомогнат, които ще спомогнат да изработиме съответните политики в областта в последствие. Сега, по първия показател сегрегация по полов, по полов признак. Знаете, че това явление има различни аспекти. Знаете, че младите е, вършат е, повече е, работа без възнаграждение. Жените също са платени и много по-малко, включително през последните години се наблюдава увеличение на броя на жените на отговорни постове, т.е. стъкленият таван беше лекичко приповдигнат или пробит. Второ важно измерение на качеството на труда. Това е, е представителството на служителите в е, е, органите на управлението. Разликите са доста големи, сравнявайки отделните държави и членки. какви предварителни преговори, договорености се извършват, когато има такива? но това е един много важен показател за определяне качеството на труда. Сега в конкретните показатели. Създадахме показатели, които да могат да отразяват конкретното положение на дадено работно место. Причината, поради която се съсредоточаваме върху работното място труда е, че е, това е, равнище се определя първо от а, е, взаимоотношението между двете заинтересовани страни и начина по който тези взаимоотношения се договарят. Второ, събирането на информацията и на основата на тази информация се опитваме да определиме какво точно представлява качеството на дадено работно място или на труда. И взаимовръзките между това, между условията на труд и здравето и благосъстоянието. всеки индекс или показател. Ще ги видите тук на екрана. Сам по себе си може да бъде едно абстрактно понятие, но всеки, е, всеки един от тези показатели всъщност е един сбор от 13 отделни е, показатели, които отчитат различни е, ситуации и това превръща абстрактното понятие в е, е, конкретно изразяване на състоянието на нещата. Единственият показател, който е малко по-различен от другите и който не отразява точно качество това е така наречена интензивност на труда. из, използвали сме скала от 1 до 100, по които измерваме тези 7 показателя, които се променят с времето. Следващият слайд. Имаме значи, четириизмерни четириизмерно развитие на тези индекси. Отчитаме увеличаване изискванията от когнитивни познания в, на на труда. Втор, втора тенденция, която се наблюдава, това е намаляване на работното време, предимно за мъжете, не толкова за жените. Знаете, че прочините за промяна са различни. Понякога подобряването на трудовите условия или автоматизацията водат до а, а, тези промени. Също така отчетахме промени, проистичащи от економическата криза. Четвърто, интензивност на труда виж, наблюдаваме спад от 2005 година на насам с една, едно малко увеличение през 2010 година, което само по себе си не е положителна а, тенденция. Но все и наблюдаваме също така много големи различия в еволюцията в развитието на този индекс в различните отрасли и страни. Сега ще разгледаме показателите един по един. Става дума за възнаграждението. Ние не, не взимаме като отправна точка справедливото възнаграждение, а състоянието на нещата. Ако като а, отчитаме а, различните обективни аспекти на даден вид труд, така както може да го установи един външен наблюдател. Второ, околната физическата среда. Разполагаме с данни от 1991 година. Информацията от последните години а, показва, че има че има по увеличение на е, присъствието на жени в отрасли, където те е, отсъстваха до този момент. Е, следващ е, показател интензивност на труда. Какво означава това? Е, това означава да се работи повече, да, да има по-малко паузи между циклите на извършване на даден труд и а, а, необходимостта от взимане на спешни решения, избиране на приоритети и други. Има и едно измерение, което е доста неясно или не, е, така, не, което не може да се отчете от, външни, от външният е, е, наблюдател. Става дума за е, емоционалното натоварване, нещо, което е трудно измеримо. Ако видиме по, по какъв начин се разпределя тази интензивност е, между, раз, между различните видове труд, ще видим, че работещите в заводи или оператори на а, съоръжения при тях делът на този вид интензивност е много по-голям, отколкото при други видове труд. Четвърто, работното време като, като цяло наблюдаваме спад на продължителността на работният ден, на работното време. Същевременно има увеличение на положения труд в неделя и, так, и така нареченото размиване на границите 22% от трудещите се заявяват, че извършват допълнителен труд по време на свободното си време. 10% съобщават, че извършват труд, който им е бил поверен в много, много кратки срокове и този труд се извършва също така извън работно време. В Европа разполага с доста богат опит относно преговорите по работното време, гъвкаво работно време, плаващо работно време. Сега со, со, социалната среда, подкрепа от страна на ръководството, на колеги, качеството на лидершипа, т.е. преките ни ръководители, които ни помагат да извършим даден вид труд, да добиеме нови умения, но също така и а, лошо, лоши отношения на трудовото място, насилие и друго. 15% от трудещите се заявяват, че са били жертви на някакъв вид насилие на, а, тру, на работното място. Това е. проблем, който е, се обсъжда и е част от социалният диалог за намиране на съответно решение. Колкото до умения и преценка. Смятаме, че в тази област е постиган също доста голям напредък през последните години. Но 10% от трудещите се, т.е. 21 милиона съобщават, че имат нужда или са поискали обучение допълнително, но не са получили такова. Обикновено а, също така се отчита прекалено краткото време посветено на допълнително обучение, въпреки че, както казах, се смята, че през последните години има доста голям напредък в тази област. Следващият показател, перспективи. Когато Зададен на въпроса на, служещ, на а, работещите е вие самонети ли сте или сте служители, един процент ни казват не знам. Това е много интересно а, твърдение. Второ, самонетите, които а, е, нямат, а, е, които не са създали работни места и нямат а, е, служители. Много, много често а, характера на техния труд а, ги приравнява по-скоро към а, наети или служители. А от А от другата страна на скалата имаме самонаетите, които нямат а, също така служители, които твърдат, че вършат труд, който а, те избират да вършат и така нататък. Това е друга, а, това е друга категория. Още. А, качество на труда по отрасли. Заключението е, че съвършенна работа няма. И е, много хора са неудовлетворени от е, работата, която вършат. Разбира се, биха могли да потърсят и друга работа, но е, първото и основното би било да се опита да се е, повиши качеството на труда, който в момента извършват. Ако искаме да повишиме качеството на работа, показва, че всяко едно подобрение в е, някакъв компонент или аспект на работата води до подобряване качеството на живот като цяло. Индексите, с които измерваме трудовото, трудовите занимания, труда на даден а, трудещите са многобройни, субективното усещие за благосъстояние, състояние на здравето, свързването на двата края, по-добър, по-добра социална среда, устойчиво, устойчив труд, труд, който е смислен и така нататък. Така че всички тези показатели доказват, че качеството на, на труда е от основно значение за качеството на живот въобще. Качеството на труда е, е понятие записано в договорите на Европейския съюз и чрез различни методологии се опитваме да обединиме различните видове труд, за да направим отчет на техните характеристики. Успяхме да ги определиме, да ги обединиме в пет групи, така наречените амбициозен ли труд, които включват 22% от различните видове положен труд. Втората група е спокойно протичащата работа, където проблемите са предимно свързани с умение, преценка и е, възнаграждение. Трето, активно мануалният труд, е, където основните е, показатели, които се отчитат за физическата среда, работното време и така нататък. Петия вид труд, труд така наречен под натиск. отчетените проблеми са предимно в областта на социалната среда, където има лоши отношения или трудни отношения и по-малко качество на работното време. И последната група, така наречената група на, а, на труд с лоши, лошокачествен труд, там всички а, показатели а, отчитат а, проблеми. профи, профилирането в е, първите две групи виждате е, е, трудещите се се заявяват, че са доволни от условията, че постигат добър баланс между професионалния и личния живот, има устойчивост на труда и така нататък. Така че този вид информация е много важна, защото от това зависи какви, какво тър, съдържание ще привнесем в различните политики за постигане на съответните цели. И в заключение, нека не не забравяме, че все още сме свидетели на доста неравноправно третиране и несправедливости по полов признак, че качеството на труда има последици върху цялото възприятие на трудовият живот на човека. това по, по подобен баланс се основава на различни компромиси за Европа като цяло и за различните политики е много важно а, как ще се намери баланс в тези а, компромиси, за да могат и двете страни да бъдат а, печеливши. начина по който трябва да се използва информацията за да се създадат по добри политики, усъвършенстване на средата и на последно място смятаме, че е необходимо и полезно да продължиме да а, наблюдаваме качеството на труда в Европа и в целия свят, тъй като е, нещата се променят вследствие на бързата цифровизация и е необходимо да се е, реагира в съответствие. Благодаря ви за вниманието. Thank you for all those figures and facts. Благодаря за всичките фиг... Е, цифри и факти. Pioneer in a... Е, Това е наистина пионерска задача да се измери качеството на труда. Първият преглед на условията на труд започна преди около 5 години. След това прегледа се подобри, се разви се. И наистина, много сме благодарни, защото това, което чуваме, е информация от, от 44 000 човека. И всеки от то тези хора са посветили 45 минути от времето си да ни кажат в подробности как, как се чувстват, когато работят и при какви условия работят. И така преминаваме директно към следващата точка в дневния ред. Е, invite the European social partners защото ще чуем <clears throat> мнението сега на европейските социални партньори. Те ще ни дадат своята перспектива за това как може да се подобри качеството на труда и защо е важно то. Господин Византини, госпожа Хорнонг Драус, господин Фоден, господин Ролен, и господин Пирински. Искам да ви помоля всички вас да дойдете на подиума. Господин Сервус, Мишел Сервус. Той все още не е тук. Може би ще дойде, може би няма да дойде. No one that is replacing Mr. Servos. Дали някой ще го замести, ако не дойде? Добре, ще видим. Ще видим дали ще дойде. Uh, hearing, uh, I'm happy to have all of uh, the others here and um, Радвам се, че другите колеги присъстват. И така може да преминем директно към презентациите. Ясно беше, че като правихме програмата ще говорим за работата на Еврофаунд, Еврофаунд и ще говорим за работата на парламента по тази, по тази тема. Тъй като парламентът се занимава почти ежедневно с въпросите, с които, по които всъщност работят социалните партньори. Ние сме много заинтересовани от, техните, от техния опит, от техния техните знания. this session one on uh, job quality. Ще чуем представяне от социалните партньори за качеството на труда и предизвикателствата и възможностите пред качеството на труда. Надявах се, че господин Сървас може да направи въведението, но ще преминем към конкретните презентации. Ако нямате възражения, започваме с господин Визенти, той е генерален секретар на ЕТОК. Моля, имате думата. Вие ще говорите за предизвикателствата и възможностите пред качеството на труда. Благодаря. Благодаря за поканата. За мен беше много интересно да чуя презентацията на вашия доклад, който доклад върви повече или по-малко в посоката на нашия анализ. Въпреки, че нашия анализ в някои точки е по-песимистичен, може би по-скоро, защото ние по имаме по-голяма по представа, по-добра представа от реалността. Какво виждаме по принцип, когато става дума за качеството на работа в Европа. По принцип, качеството се влушава. Особено това въжи за... Е, това е, това е поради две причини. Кри, кризата, финансовата криза, ние все още не сме я преодолели. Кризата доведе със себе си серия от отрицателни влияния върху качеството на работа и живота на хората – Другата причина са структурните, структурните реформи на трудовия пазар, реформи, които имат също негативни въздействия в този контекст. Ако искате да сте по-прецизни, би трябвало да минем през някои поне от седемте индикатори, които вие споменахте, за да видите какво видяхме ние а, в реалността. Да, освен това, те са важни за това да си помислим какво може да направим, за да <clears throat> преодолеем негативите. Най-напред перспективите. Е, перспективите са свързани с вида трудов договор, с условията на трудовия договор, те са свързани с кариерното развитие, но в моментната ситуация най-важна е перспективата за намиране на работно място и за запазване на работата. Трябва да кажа, че тук точно ситуацията е много лоша. Доверието на хората да, да намерят хубава работа и да я задържат, тази надежда е много ограничена. Все още имаме 20 милиона хора, които са безработни в Европа и дори когато Хората миналата година са намерили работа вследствие на определени мерки за създаване на работни места. Много често тези работни места са нестабилни, времени и хората работят при атипични условия, като например на нулево часово работно време. <clears throat> така че очакванията са много ограничени тук. На второ място, възнаграждението. Повечето от цифрите, които видяхме и които виждаме от международни институции като ИСР и други, всички тези цифри сочат, че заплатите по принцип в европейските страни средно са се увеличили, но те закъсняват, те се, те, те се развиват след производството, след ръста на производството. Например, в производството в Польша или в Германия много се е развило включително и в моята страна, Италия, Гърция или Испания. Производството е доста слабо в тези страни, но въпреки това има много голяма разлика между производственото развитие и увеличаването на заплатите. Това е първият проблем, що се отнася до възнагражденията и що се отнася до очакванията за по-добра работа в бъдеще за хората. Може да видим също така, че хората с по-добри компетенции работят при по-интензивни работни условия, но получават заплата, която не се е променила от години. Ако преминем към категорията на работници, която, която е по-низката категория, в този случай ще видим абсолютен колапс на възнагражденията. Работното време. <clears throat> Видяхте от цифрите, че работното време се увеличава, но трябва да анализираме защо това е така. Дали защото има по-доб... т.е. намалява, извинявайте, намалява работното време. Защо? Дали защото хората работят по-малко, дали е, е вследствие на работозацията и цифровизацията. В някои сектори това е така, но работното време всъщност намалява, защото все повече се работи в несигурно работно време. Има части на трудовия пазар, където има увеличаване на работното време, но тук също няма увеличаване на възнаграждението. <clears throat> По принцип, намаленото работно време означава и по-малко пари. В някои части на трудовия пазар има инвестиции за, в обучение, инвестиции в обучението на хората, но това но това е по-скоро, това въжи за, по-скоро за хора с много високи компетенции. За другите хора с по-малки компетенции. Обучението е много ограничено. Това въжи и за хора, които са на работния пазар за първи път. Публичните и частните инвестиции в образованието и обучението, за съжаление, почти липсва в Европа. Ние тук сме изправени пред една много успешна ситуация да намерим нови начини за инвестиции в трудовия пазар, в обучението. Не е случайно, че въпреки, че имаме милиони безработни хора, имаме 1,2 милиона работни места, които са незаети. Много е трудно да се получи съответствието. Не може тези милиони безработни хора да попълнят тези милиони незети работни места, защото има разлика в обучението им, образованието им и компетенциите, които са необходими. Освен това, изправени сме и пред влушаване на физическата среда на работното място и сигурността на работното място. Това е много сложна картина, има много фактори тук. Ситуацията е сложна също така и поради правните структури. Има инициативи на национално и европейско равнище, но ситуацията трябва да се подобри. <clears throat> Що се отнася до социалната среда? Ясно е, че разрушаването на социалните системи, което се наблюдава в повечето страни, допринася и до влушаването на работната социална среда. И така, за социалните партньори е важно не само да се признае какво се случва, но и да се види какво може да се направи, за да се преодолеят тези дефицити. Защото ситуацията е много отрицателна. Много негативна на трудовия пазар в момента през последните години. Преди да се обърнем към публичните институции, ние би трябвало да се попитаме и да се опитаме сами да направим нещо. Според мен, най-добрият инструмент е колективните трудови договори, социалният диалог. Социалните партньори могат да направят много за подобряване на ситуацията, но също така е много важно да получим подкрепа от властите. Трябва да подобрим капацитета си за социалния диалог и трудо, колективните трудови договори. Този социален диалог в повечето държави не е на нужното ниво. И на последно място много е важно да имаме и публични политики, които да се опитат да се справят с седемте проблема, които а, се описват в доклада. Ние като синдикати знаем, че имаме много възможности. Стълба на социалните права е много важен. Господин Сервос щеше да опише какво, за какво става дума при стълба за социалните права, но този стълб може наистина да даде конкретни решения за проблемите. Перспективата тук е много, много интересна. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Искам да кажа, че може би вие би трябвало да се ограничите до 5-6 минути ако, ако наистина искаме да се вместим в времето. Моя от отговорност е да го кажа. А сега давам думата на Рената Хорнонг Драус, заместник-председател на Комисията по социални въпроси в бизнес и Юрап. I hope Level playing field with my counterpart. Благодаря, че ми давате думата. Първо ще кажа, че това проучване на условията за труд в Европа е всъщност допълнителен инструмент, който помага на политиката и на анализа. Здравей, Мишел, добре дошъл. Не бива да забравяме, че това проучване всъщност ни показва как самите работници и служители възприемат своите условия за труд. Ясно е, че до някъде е тук и културно обословените очаквания също са важни, Например, можем да се запитаме, коя е най-добрата здравеопазваща система в света, съгласно възприятията на хората. Ние зададохме този въпрос и отговорът много ме очуди. Оказа се, че според хората европейците изобщо не се справят добре, докато Америка е чудесна. Това много ме очуди и показва единствено, че до голяма степен твоето отношение е културно обословено. То също така е, се определя от водените дебати в обществото. Но така или иначе, ние виждаме и предимствата на по-дългосрочния подход. Еврофонд систематично провежда тези проучвания вече години наред, така че ние можем да проследим как отношението на работниците се променя, когато ги запитаме за условията на труд. Шестото проучване, което обсъждаме днес, показва, че има подобрения в това как хората определят условията за своя труд. Това много ме радва всъщност. Защото вие казвате, че условията се влушават, но това, което ние установяваме, е, че според работниците в много отношения тези условия са се подобрили. Например, ако говорим за излагането на физически риск или работното време. Осемдесет от респондентите, нещо, което много ме очуди, са доволни, дори много доволни от своите условия на труд. Това е важно, тъй като процентът се е увеличил в сравнение с проучването от 2000-та година, когато само 82% бяха доволни. Има осезаемо подобрение според хората. Има и друго, което ме очуди. 81% смятат, че има добър баланс между техния личен и професионален живот. Това показва, че европейската социална политика дава отговор на съществуващите проблеми. Аз бих приканила комисията да изготви един обхватен пакет за баланса между личен и професионален живот. 81% от работниците нямат проблем тук, но трябва да разгледаме различните инструменти. качеството на труд също е много важно и за дружествата, и за социалните партньори. Тук има предизвикателства от техническо естество, образователно естество. Има и демографски предизвикателства – Освен това, с социалните партньори сега договаряме рамката за активното застаряване. Бихме искали работодателите във всички държави членки да работят заедно с представителите на работниците и служителите, да се разработят политики, които да помагат на хората да се задържат по-дълго на своето работно място – когато това е възможно. С други думи, да имаме този преход в работната среда. Освен това, трябва да имаме предвид и цифровизацията. Тя също ще се отрази на трудовия живот. Всеки говори за нея, разбира се, но за нас е, е важно как се отразява тя на Европа и на условията за труд и живот. Всъщност ние подготвяме семинар на тази тема. Той ще се проведе и дния февруари. Надявам се а, да направим един добър анализ заедно с експертите и социалните партньори. Според мен, проучването също така показва, че има положителен елемент при условията на труд, но искам и още нещо да кажа. Според теб, Лука, заплатите се увеличават по-бавно, отколкото производителността, ако говорим за реалните нива. Но, ако погледнем макрорамката, би трябвало, за да има допълнителна заетост, заплащането да се увеличава по-бързо от производителността, Погледнете Германия. Много от дружествата там са принудени да рационализират, за да има по-голяма производителност, но това се отразява на заедостта. Ако искате да наемете повече хора на работа, единственият начин от макроекономическа гледна точка е увеличаването на заплащането да позволява допълнителни бройки ако всички останали условия са непроменени. И това като макроекономическо явление не е толкова лошо. Можем да говорим за това, но аз бих казала, че трябва да се водим от анализа и водещите фактори. Благодаря. Много ви благодаря. Виждате, че социалните партньори, както и очаквах, непрекъснато водят едни много задълбочени дискусии едни с други. И това е прекрасен знак. Той показва, че социалният диалог е наистина важен. Благодаря ви, господин Сервус, за вашето присъствие. Вие представлявате Генерална дирекция заето, социални въпроси и приобщаване към Европейската комисия. Всъщност, вие трябваше да говорите първи, но така или иначе радвам се, че вече сте при нас. Ние до сега обсъждахме качеството на работното място, чухме някои доста обесърчителни описания, но бяха направени и по-обнадеждаващи коментари. Заповядайте, пет минути имате, за да споделите своите знания. Uh, Благодаря ви, съжалявам, че изпуснах началото но след казаното от Рената разбирам до къде сте стигнали. Първо, аз наистина харесах много това този преглед, защото тази година той беше стъпил на, так, на социалните права, защото всички заключения и изводище ни помогнат за изработване на социалните е, политики. Сега, някои изводи. Нещата не са само а, отчаиващи. Сега, но има много, много проблеми, които са решени и напредък отбелязан от 2005 година насам. Същевременно обаче трябва да отчета сложността на, раз... на... на задачите, е, които трябва да отчетеме. Увеличаването на броя на трудещите се и начина по който е еволюирал като цяло трудът. От 2013 година са създадени 8 милиона работни места. Това изглежда така доста значително и внушаващо, но въпросът е как. Всъщност работата и работните места, които изискваха много ниски умения и малки познания са били заместени с работни места, където е необходимо много по-голямо познание и по-голямо количество умения. Второ, няма нещата са все по-сложни и по-сложни. Е, все повече и повече хората са принудени да имат повече от едно работно място и да извършват повече от един вид труд. Тоест да комбинират самонаетост задачи проистичащи от това, че са самонаети, с задълженията си като е, служители. Така че тези тенденции трябва да бъдат отчетени и да се е, създадат условия за по-добро съчетаване на професионалния и личния живот предвид тези условия. Същевременно има доста голямо увеличение на броя на самонаетите, но, не, но нямаме инструмента, с който можем да измериме дела, който те заемат на пазара на труда. Но при всички, при всички, при всички случаи трябва да отчитаме последиците от това положение, състояние на нещата. и да видим дали правилата, с които разполагаме и мерките, които прилагаме днес, наистина отговарят и могат да решават проблемите, поставени от този вид състояние на нещата. А, а, в, що се отнася до качеството на труда, тук не можем да не поставим въпроса с възнаграждението. Да, възнаграждението е тясно свързано с понятието за конкурентоспособност, че размера на възнаграждението отговаря на ем, степента на конкурентоспособност и възможността на дадена държава да бъде конкурентоспособна, но същевременно Необход, необходимо е да имаме а, мерки, защото растежа на възнаграждението да отговаря и да бъде в пряко взаимоотношение с растежа на производителността. А, и а, съответно да има необходимите лостове, които да задължават работодателите да вземат правилните решения в областта на възнагражденията. Също времено отчитаме доста симетрично състояние на нещата относно социалното закрила спрямо вида положен труд за хората, които са самануети и, и другите категории. Така че за, за, за бъдеще нашите мерки трябва да целят по-голямо социално о, покритие и по-голяма социална защита за различните категории трудещица и за различните е, профили. Благодаря. А сега Давам думата на господин Фоден, който ръководи звеното отговорно за трудовите условия в Еврофон. Ча. Благодаря. Отчасти ще отговоря на презентацията и отчасти ще реагирам на предишни коментари. Най-напред. Ако погледнем прегледа, има повече положителни новини, отколкото отрицателни послания. Повечето от запитаните хора са положително настроени към условията на труд, при които работят. Но, както казвате, нито една, на едно работно място е перфектно. Има кластери, е, които, е, в, които са където има дефицити в много измерения, така че има проблеми, по които трябва да работим. Сега на Ренате. Възприятията, зависи какво имаме под, предвид под възприятие. Когато питаме хората, Ние им задаваме въпроси, които трябва да бъдат, на които трябва да се отговори субективно. Но нашите индикатори трябва да са обективни. И ние се опитваме да измерим неща, които са свързани с благоденствие и здравеопазване. Така че наистина има субективни елементи, на които стъпва доклада, така е. А, не, обаче не става дума само за възприятие. Ние се опитваме да бъдем и обективно, да отразим. А, ние се опитваме обективно да отразим реалността. На следващо място. Мисля, че говорим за различни нива тук. Говорим за социалните партньори, за тяхното участие на европейско равнище, така е, говорихме за социалния стълб говорим за националното законодателство, за признака, за половия признак. Много е важно да говорим обаче и, и за нивото на компаниите, на, за местното ниво, защото много от въпросите могат да бъдат решени на ниво компании. Например, когато става дума за организацията на работното време, е, за, когато става дума за рисковете и за обученията, това са много от въпросите, които се решават именно на местното равнище. Мисля, че трябва да видим как са обвързани различните нива, какви са действията на социалните партньори с публичните власти. Остатъка от времето си искам да говоря за някои специфични неща. Мисля, че всички засегнаха въпроса за компетенциите, за уменията. Естествено, загрижеността ни тук е голяма на европейско, на национално равнище има проблеми, защото има несъответствие между незети работни места и е, нужни компетенции за тези работни места. Мисля, че един от нашите е, интересните резултати е, че има несъответствие в двете посоки. 40% от работниците казват, че им трябва допълнително обучение, но два пъти повече хора казват, че е, им се възлагат задачи, <clears throat> които надвишават тяхната компетенция, компетентност. И така отново тук виждаме е, колко важно е нивото на организацията, защото зависи от местното равнище, как ще се организира обучението и подкрепата за подобряване на компетентността. На следващо място – Напредъка по отношение на сегрегацията между половете и повдигането на стъкления таван, да. Е, по-лесно е да се управляват малки екипи, по-лесно е да се управляват смесени екипи, така че наистина важно е да се видят подробностите. Има напредък, е, който във времето е доста скромен, но все пак е напредък, но естествено не бива да забравяме и проблемите, които остават. Благодаря, казва председателката. Сега давам думата на Клод Ролан, член на парламента и член на комисията КОМ. Je vais surtout m'exprimer à partir de, de ma pratique et mon expérience. Благодаря, ще се ще, ще говоря в качеството си на бивш синдикалист, тъй като това е работата, която извършвах в продължение на 40 години. В продължение на 40 години мога да ви кажа, че съм бил свидетел на много големи разлики и също така огромен напредък в областта на условията на труд. Вижте какви бяха условията записани в колективните трудови договори преди 40 години възнаграждението и физическата среда. Да, разбира се, тези аспекти присъстват и днес, но има много допълнителни слоеве и в са записани много въпроси, свързани с качеството на работното място и качеството на живота въобще, защото в крайна сметка трудещите си са не само работници, те имат и личен живот. Също същ, същевременно се отчита спад на качеството на трудовите условия през последните години, както и недостатъчен баланс между професионалния и личния живот. Искам да реагирам на казаното от, от колегата от Business Europe. А, има хора, които казват, че няма проблеми на баланс, но мога да, мога да да ви кажа, че много, много често, като, като няма никакви други условия, служителите си намират някакъв изход и тогава, разбира се, не се отчитат проблеми в даден анкет. Тогава те се обръщат към бабите, дядовците, роднини и така нататък. Така че проблем няма наистина. Второ, нестабилните и е, некачествени работни места, които са все повече и повече. И в социалния диалог, като че ли се променят парадигмите и се променя и тежестта на социалните партньори. И още нещо, което струва ми се интересно. Не, не отдавна разгледаха едно изследване, което отчита отсъствието на работното място. Има доста големи разлики в предвид отраслите, регионите, е, региони, където има повече безработица и така нататък. Но нещо много интересно бяха отчетени три фактора, свързани с е, отсъствието на работното място. Призванието, чувството за отговорност и отговорността към колектива и отношенията в колектива. Така че, когато провеждаме анкети сред младите, какви са отговорите? Младите казват, искам, да, искам, искам работно място, искам а, да имам работа, но искам работа, която да вдъхва смисъл на живота ми. И това е много важно. И виждате, че отсъствието се увеличава, отсъствието по различни причини с възрастта и, и като, проблем, като проблема не винаги, проблемите не винаги са от здравен характер, така че трябва да се замислиме за това. Така че, както за политиците, така и за а, вземащите решения на а, други равнище, трябва всички да вземаме предвид различните фактори. Фактора стрес, фактора насилие, фактора предвиждане на промените, защото предприятията се променят много по-бързо, технологията бързо се развива. Тоест всички тези фактори трябва да бъдат разгледани заедно, и да можем да предвиждаме промените, за да можем да реагираме предварително. Да, светът е все по-гъвкав, необходими са гъвкави е, взаимоотношения. Същевременно обаче трябва стабилност и сигурност, защото нестабилността и несигурността водат до спад на качеството. Така че смятам, че Комисията излиза с идеи, да, е, те са е, до известна степен така просто заявления, но нека да захраним със съдържание заявленията на комисията Юнкер. Имаме социален стълб – имаме а, законодателство за недекларирания труд, а, за директивата за командированите и така нататък. Нека те, това законодателство да се развива, да го обсъждаме и в заключение. Първо, заетост, количество на заетост, динам, динамика на заетостта. Второ, трудови договорености, да, и участие обаче. И трето, социален диалог. Социален диалог в фирмите, в предприятията, в отраслите, на национално равнище, на европейско равнище. Разполагаме с необходимите инструменти и в случая дори Европейският парламент е инструмент. Е, тук близо до нас е економически и социален съвет, защото е, труд, светът е, на, на, на труда, на, за, на заедостта се променя. Не, от, не отдавна е, Конфедерацията на труда СФДТ направи изу, и проучване и би било интересно да видим какви са резултатите. В международен план нещата се променят, е, комисията има перспективи, т.е. има на какво да стъпиме и в заключение и не искам а, просто да ви а, да ви благодаря, но искам да кажа, че не, вие наистина сте един основен инструмент за напредъка на, а, за, на законодателството и а, в тази област. Без вас просто не бихме могли да свършиме тази работа. Благодаря, господин Ролан. Uh, uh, uh, Благодаря ви, господин Ролан. Ние наистина отдаваме голямо значение на всички факти, както и на въпросите, които проистичат от това проучване на Еврофонд. Важни са не само отговорите, но и въпросите. Трябва да видим как се решават проблемите в различните държави членки. И сега ще дам думата на господин Георги Пирински, който също е член на Европейския парламент. Той е член на Комисията по заетост от групата на социалистите и демократите. Както господин Рулан вече спомена, Недекларираният труд е тема, която е важна и със сигурност ви вълнува. Заповядайте. Thank you very much. Благодаря. За мен е чест да участвам сред експертите на трибуната. Ще се опитам да говоря по основния въпрос, а именно какви препоръки можем да отправим. Обръщам се и към господин Рулан. На първо място ще се спра на доклада. Цялостната оценка за това дали има подобрение на качеството на работните условия, всъщност ни напомня за чашата, която някой вижда като полупълна, друг като полупразна. Сложен е въпросът и за това и отговорите могат да бъдат различни. Със сигурност има положителни тенденции, но има и за какво да се притесняваме и то сериозно да се притесняваме, ако говорим за това как се развива качеството на работното място. Ще насоча вниманието ви към една констатация, която всъщност е красноречива, що се отнася до това дали тенденциите трябва да ни радват. Имам предвид нещо, което е отразено в обсъждания материала, именно дяла на работниците, които имат чувството, че са свършили работата си добре, през последното десетилетие са намалели от 51 през 2005 година до 45% по-нататък и 40% през 2015 година. Очудващото е, че останалите никога не са имали подобно чувство. Господин Менантес Валдес в уводните си думи тази сутрин обвърза производителността с качеството на труда. Участниците на трибуната говориха за заплащането, възможностите за заетост според мен най-големия резерв за увеличаване на конкурентоспособността, оттам и растежа, ще се отключи, ако направим всичко по силите си, за да наемаме хората на работа по възможно най-продуктивния начин – не смятам, че конкурентоспособността трябва да е за сметка на социалната закрила или подкрепа. Би трябвало всички да печелят. Качеството на работното място е свързано с различни важни измерения. Според мен има един огромен неизползван ресурс, който може да бъде изтъкнат и използван чрез съответните политики. На второ място съгласен съм с тези, които казаха, че като говорим за качеството на работа и всички останали условия, има някои важни детайли. Например, увеличава се несигурността. Вие може да видите проучването за несигурността, то е оставено пред залата, точно защото а, това е друг а, важен фактор. Несигурността на работното място води до една обща несигурност, житейска несигурност. Човек не знае на къде се развива живота му. Това трябва да се обвърже и с заплахите и възможностите на цифровизацията, която корено променя нашия живот и труд. Да не говорим за огромното неравенство, защото зад осреднените стойности се крият много различни условия в Европа. Това е отразено в таблиците които ни бяха представени. Неравенството е всъщност разход, що се отнася до резултата от труда, начина на наемане на работа. Колкото по-голямо е неравенството, толкова повече нараства напрежението, създават се конфликти, Аз разбирам, че ще имаме време за въпроси и отговори и тогава ще мога да дообясня, но тук има много интересни и важни предизвикателства. Неравенството, сенчестата економика, цялата тази среда, която подрива основите за качествен труд, би трябвало да бъде обсъдена – трябва да споменем и работещите бедни, нещо, което е много разпространено в някои от държавите. Накрая ще спомена годишния обзор на растежа. Той беше споменат и от господин Сервус. Комисията го оповести вчера. В този обзор се обръща специално внимание на социалните аспекти на европейския семестър. Така че на темата се отдава значение, но имаме и обобщение на ключовите области за действие на европейско ниво. И тук какво четем? Отново четем структурни реформи, фискална политика, която да е отговорна, пак за стабилност и растеж, по-голяма гъвкавост и така нататък. Струва ми се и съм все по-обеден, че това, което господин Сергос определи по-тясно като преглед на правилата с възможна преработка, е важно, но не би трябвало да се генерира несигурност, а точно обратното – защото така както се изпълняват правилата, се създава несигурност. Би трябвало да се разработи една много по-продуктивна и справедлива парадигма. Благодаря. Thank you. There are a few words that, um, uh... Благодаря. some simple Um, questions around. You, Mr. Roland, you mentioned region. Region. Uh, Вие говорихте, господин Ролан, за регионите, <clears throat> за регионалното равнище. Регионите, в които има стари европейски индустрии. <clears throat> Виждате ли някакъв прогресивен опит, който може да бъде използван в други региони на Европа, където също има проблеми. Например, там, където има стара е, стоманенодобивна стоманено-добивна или преработвателна индустрия. а там, където има проблеми с инвестициите и други проблеми. Мислите ли, че може да намерим решение на такива проблеми, да преодолеем регионалните дефицити и слабости, там където хората не виждат перспектива за бъдещето си? Защото преди са били част от една страна, от една индустрия, която сега в която сега не се инвестира. за която не се вземат мерки за бъдещо развитие. Може би може да кажете нещо. Когато говорих за това, че имам 40 години опит като синдикалист, в първото предприятие, в което работих, трябваше да се преструктурира, и беше точно в областта на стонодобива. И във Франция, и в, Брю, и в Белгия. Успяхме благодарение на мобилизиране на европейски средства и благодарение на мобилизацията на всички е, е, заинтересовани страни. Като казвам заинтересовани страни, става дума и за работодателите, е, организации на трудещите се, политици, е, граждански движения. Благодарение на всички тях успяхме да преструктурираме един регион и то трансграничен регион – и да се създадат работни места, чието бройка беше много по-значима, отколкото загубените и съкратени бройки. Но а, нека не забравиме, че тези кубачи, които успяха да си намерят работа, за които тези работни места се създадаха, бяха децата на онези, които бяха съкратени. Защото а, преструктурирането иска време. За това е много важно да има предвиждане, перспективи, да, нещата да се гледат с перспектива към бъдещето, защото аз съм от региона на Шарлеруа и като казвам, това е регион, който мина през всички ужаси. Там, там имаше много мини, мините бяха закрити. Там там, там имаше много водещи е, индустрии, промишлености, е, включително и Катърпилър, който в момента знаете, че е, е, в момента затваря. Така че има региони, които преживяват шок след шок и които, извинете, ама няма как да не виждат е, нещата в черни краски. Така че много е трудно да се е, създаде нова динамика, да се, да се вдъхне оптимизъм в региони, където от години, десетки години нещата са само в спад. Зато затова е много важно да има е, активно участие на всички страни, в синдикати и разбира се и търговските камери, камери е, но включително и на асоциации, свързани с културата, т.е. да се създаде една нова стойност, една нова гордост прямо е, региона, в който живеят хората. Така че в моя регион, заедно с политиците и социалните партньори, бяха създадени така наречените е, единици за преструктуриране и за е, е, реконверсия. Тоест, е, съкрат, сък, сък, съкратените биват подпомаг, подпомагани от е, включително от си колеги от различни страни и е, насочвани към обучение. придобиване на нови, на нови умения за намиране наистина на ново попреще. Господин Пирински, вие споменахте вие говорихте за намиране на решения, е, решения за недекларирания труд. Може ли да ни дадете малко допълнителна информация за това, какво може да направим, за да за да може да се справим с проблема на декларирания труд, как може нивото му да бъде възможно най-низко. За да кажа накратко нещата, трябва да започна <clears throat> по обратния ред. Бе създадена платформа на базата на едно решение, Платформа за справяне с недекларирания е, труд. Какво означава това? Превенция и възпиращи мерки, както и регули, регуляр, легализиране на, недек, де, на нерегулирания труд. Платформата включва представител от всяка държава членка и представители на социалните партньори на европейско равнище, като членове, това са членовете на платформата. Но те, е, социалните партньори, нямат право на глас. Какви бяха резултатите на второто заседание на платформата от, от 2 октомври? тази година. Бе приета работната програма, която бе предложена от комисията. Това е много работна и амбициозна работна програма. Тя се поставя за цел да разбере по-добре е, съществото за, на недекларирания труд. Е, целта е също така да се съберат данни за него. Целта е да се постигнат, е, да се изработят определени заключения, които да се споделят след това със съвета и с парламента. И искам да подчертая, че тази работа можеше вероятно да се случи, но не на такова, но не на такова, с, добро, такова, с такова добро качество, ако не беше <clears throat> работата на Eurofound. Справяне с недекларирания труд означава регулиране и борба с недекларирания труд. Искам <clears throat> да благодаря специално на господин Сервоз, защото на базата <clears throat> на разговори с социалните партньори, с, с представители на синдикатите, те е, казаха, че комисията е поела една много проактивна позиция при ръководенето на платформата. <clears throat> Наистина, ние обсъждаме нашата позиция в рамките на трилалози в парламента. Има една дефиниция, която се използва от комисията, <clears throat> която е от средата на 90-те години а именно, че недекларираният труд не е, не е черна економика, не е нелегален труд, но трябва да бъде деклариран пред публичните власти. Така че <clears throat> да е в унисон с социалното осигуряване и с трудовото законодателство. Оказва се обаче, че концепцията за недекларирания труд в днешно време в днешната реалност е, <clears throat> оказва се, че тази концепция е много по-сложна, има много а, сиви области, граничещи с, с е, работене на непълно работно време, свързани с самонаетостта. И аз мятам, че тази платформа може да бъде използвана по-широко за справяне с а, много неща, по които говорим днес, например качеството на труд. Благодаря, казва председателката. Я е, просто исках да разбера какво означава недеклариран труд. А сега <clears throat> искам да представя господин Гарние. Вие сте национален секретар на Франската демократична конфедерация на труда. А господин Неринен вие сте консултант на министъра на економическите работи в Финландия. Господин <clears throat> Гърния, може ли вие да да ни представите рамковото споразумение по което са се споразумели социалните партньори за качеството на работа и равнопоставеността между половете. Това споразумение работи ли, проработило ли? Какви полки може да се извадим от него? Трудно ли е да се приложи едно такова споразумение? И бихте ли препоръчали такова споразумение да бъде приложено и изработено от синдикалисти в други страни. Имате думата. Благодаря ви. Не знам дали ще мога да отговоря на всички въпроси, защото по-скоро ми трябват няколко чаша. Сега, по споразумението качество на живот на трудовото място. За да обясниме това споразумение, трябва да се върнем в 80-те и 90-те години, когато започна да се говори за условия на труд. Физически, материални, стойката, е, условията свързани с е, здравето, психосоциалните последици, баланса между личния и професионалния живот, е, сложен труд, тежък труд, който би могъл да има последици върху здравословното състояние на работника и така нататък. Значи това бяха едните аспекти. След това начините по който се управлява менеджмента. И навлизането на цифров, цифрова, цифровизацията. Също така стреса, дискриминацията, неравенството. Това бяха се различни аспекти, които бяха част от една голяма дискусия в, в, с, с, с тази цел всъщност се направи един закон и това, е така наречените, това са така наречените различни слоеве, за които спомена а, господин Рулен. Сега, в много предприятия много аспекти се взимат предвид, без обаче да има взаимовръзка между тях. От 2010 година имахме един, едно проучване, което доводи, доведе до споразумение, подписано през 2013 година, в което бе записано, че качеството на работа води до а, по-добри резултати и по-голяма конкурентоспособност на фирмата в споразумението предлага на, фир, на фирмите и, пред, и предприятията да предприемат а, и приложат нови а, методи, като създадат а, така наречените места или зони за изразяване а, на мненията, където ще бъдат е, обсъдени различните аспекти, включително и баланса между личния и професионалния живот, е, помирението. Е, защото от няколко години в става ясно, че очакванията на трудещите се относно а, баланс между професионалния и личен живот идва а, веднага след качеството на труда, но и преди възнаграждението. Т.е. това е един огромен и много важен а, аспект за тях. А, също време, но бяха предложени мерки свързани с връщането на жените на трудовия пазар след отглеждането на деца и също така е, насърчаване на взимане на е, родителски отпуск от страни на бащата. Сега, не, не всички а, теми и причини за дискриминация са включени. Не можехме да имаме изчерпателен списък, но се опитахме да имаме един холистичен подход. Так и един систематичен е, подход, като се вземат предвид гледните точки на различните заинтересовани страни в дадено е, предприятие. Няма а, е, панацея, няма чудотворно лекарство. Това е един подход, който изисква време Тоест да се следват промените, да бъдат насочвани, понякога предвиждани, да разполагаме с необходимите инструменти за измерване, пулса на нещата. Сега, нещата функционират ли добре? Трудно е да се отговори, има и положителни и отрицателни аспекти Трудно е да има подобряване качеството на труда и на работното място в предприятие, където е, се уволняват работници, така че оценката е непрекъснато в ход. Когато говорим за работа, много, много много често използ... използваме с неясни с... съкръщения. много стереотип, стереотип, използваме стереотипи, говориме за прекарване на добро време в а, в предприятието, да речеме, организираме курсове по йога и така нататък. Нямам нищо против това. Стига обаче това да не е само един външен аспект на нещата и да не засяга наистина истинското качество на работното място. също нещо, което тревожи е, подобен подход се прилага в големите предприятия, но виждаме много малко резултати в малките и средни предприятия, което ни кара да мислиме, че може би е, този подход е, и тези мерки са много по- приемливи и лесни за прилагане за големите предприятия, отколкото другите. Но при всички случаи това е една основа за модернизиране на социалния диалог и а, е, този е, нов е, подход е също един от стълбовете в националния план за здравеопазване за следващите години. още един положителен елемент. Може би малко упростенчески обяснявам нещата, но не няма предприятие, в което този подход да е обсъждан и приете и където в последствие да бъде изоставен. Мога да дам много примери за прилагането му в различни предприятия. В някои предприятия това е, е довело до преструктуриране. Как е, в е, даден промишлен регион внедряването на подхода е, е променил, да речем, виждането за обществения транспорт, по какъв начин подхода е създал мерки, които да отговорят на очакванията на трудещите си, как създаването на така наречените е, зони за обсъждане е позволило да, да бъдат изнесени на бял свят е, проблеми, които е, до този момент не са били поставени. И като цяло се смята, че голяма част от поставените проблеми са намерили решение, близо 90% от тях. Така че а, успеха на този подход ще зависи от а, различните допълнения и подобрения, които ще бъдат а, внедрени в течение на времето. Като а, и как, примерно, приложението на една добра практика някъде може да бъде пренесена в различните компоненти на, да речем, на голямо предприятие. Може ли да се усъвършенства? Да, разбира се, и винаги има хора, които се противопоставят на нововъдеденията. Но, целият екип, ръководен екип трябва да участва активно. Трябва да има цялостно участие на трудовия колектив. Когато има очаквания, трябва да се отговори на тези очаквания в един голям, в едно голямо френско предприятие, което строи мостове, е направено проучване за прилагане на подхода и следствие на това са взети мерки за преструктуриране на целият процес на менеджмент в предприятието. Необходимо е да, да се вземат и всички мерки за предвиждане и проследяване хода, по който това а, по, който този подход се предлага, защото най-страшното е да се смята, че веднъж постигнато споразумение нещата са решени. Също така, освен да бъдат е, изслушвани е, очакванията на трудещите се, те трябва да участват и в процеса на взимане на решение и е, на проследяване резултатността от тези решения. Също така в е, заключение мога да кажа, че дали можем да служим за пример, е, не мога да, не мога да отговоря на този въпрос. Но е, отлично знаеме, че един модел, който функционира в дадена страна, не задължително е подходящ за друга. Но при защото а, модела се сблъска с, два, с обикновено са два проблема. А, приспособяване към дадена действителност и вземане предвид на, из, на е, историческите е, и културни е, традиции. Но Предвид разгръщането на популизма, мисля, че да обърнеме повече на качеството на работа, на очакванията на трудещите се може да бъде един начин да се реши социалната и професионална криза, пред която сме изправени днес. Следващ. Би, благодаря. Сега давам думата на господин Наренен, тъй като той представлява Финландия, страна, която е, е може би с най-добрия баланс между трудовия и личния живот. Очаквам да ни разкажете какво можем да извлечем като полуки, какви примери могат да се дадат на останалите държави членки. Благодаря ви, госпожо председател. Ние сме доста скромни в Финландия, както знаете. Решихме че е важно да имаме добър баланс между личния и професионалния живот. Разполагаме с сравними данни. Трябва да кажа, че чухме някои много добри изказвания тази сутрин. Надявам се, че това, което ще кажа, ще бъде достатъчно разбираемо. Не искам да звуча претенциозно. Знам, че хората все пак скоро отиват на обяд. Моята реч е разделена на три части. Първо ще говорим за положителната обратна информация в Еврофонд – след това ще говоря за финландския пример и проекта до 2020 година. Ще говоря и за това колко е важно да се разработват политики, да има сравними данни и проучвания. Вече доста от тези измерения бяха обяснени от членовете на трибуната, затова аз ще реагирам и наказаното от тях. И тъй ние имаме този проект Трудов живот до 2020 година. Основава се на нашата стратегия за заетост от 2012 година, нещо, което беше разработено от предходното правителство но ние също се ангажирахме с тази стратегия. Тя е един общ ангажимент, както виждате, и сме си поставили доста амбициозни цели, но така или иначе, според мен това, което прави проекта уникален, е, че той обхваща различните министерства, работодатели, организации на работодатели, институции, академични среди, някои от най-големите дружества. Мрежата всъщност е платформа за обмен на информация. Например, обменя се информация за възможностите за финансиране – както и е, за желаното работно място. Ние, например, имаме агенцията ТЕКЕС, тя финансира иновациите. Чрез нея ние разработваме някои такива проекти за трудов живот. Имаме и регионални центрове, използваме и Европейския социален фонд. Като цяло ми се струва, че финландския подход в момента се определя от този проект до 2020 година. Основното е, че ние се опитваме да разработваме различни практики в техния собствен контекст. Това вече беше описано. Освен това, ние смятаме, че това да се чувстваш добре на работното място увеличава и производителността и може би това би бил основния отговор, който можем да дадем на въпроса на Джо и за това, защо работодателските организации също се интересуват от нашия проект. Ние искаме да увеличим производителността, но се стремим да го направим като всъщност и работниците се чувстват по-добре, така че всички да спечелят. Проектът има връзка с проучването на условията за труд, както казах и по-рано. Финландската стратегия за трудов живот ще бъде изпълнена, като се опира на данните на Еврофонд за условията за труд. Ние имаме своята национална цел. Следователно, за нас са важни националните данни и това как те се съотнасят към данните в други държави членки. Знаете добре, че осведнените данни всъщност понякога прикриват големите различия, както вече беше посочено, регионални, професионални, местни. Това винаги трябва да се взема под внимание. Мога да ви дам няколко примера от обсъжданото проучване. Ако погледнете индекса за качество на управленската дейност в Европа средното е 73, като вариациите са от 68 до 83 между различните държави. Финландия е над осреднената стойност, но има и държави, които са по-напред от нас. Ние трябва да направим анализи, да наваксаме да видим какво може да се свърши по-добре. Ако разгледаме останалите индекси, например за работното време, тук има малки промени. Отново имаме средната стойност за Европейския съюз, но вече беше посочено, че има и големи разлики в различните отрасли. Е, за мен темата на конференцията е важна, защото се разглеждат променящите се условия на труд. Има въпроси, които трябва да бъдат зададени, да се запитаме, променя ли се трудовия живот и ако това е така, то как се отразява то на културата на работното място, какви са новите практики. С други думи, опитвам се да кажа, че ние е необходимо да се запитаме дали да се адаптираме просто към промените или да се опитваме да ги предвиждаме достатъчно рано. Имам четири заключителни бележки. Първо, условията за труд наистина са важни за формиране на организационната култура. На второ място, тълкуването на резултатите от шестото проучване би трябвало винаги да се съобразява с контекста и разликите между отделните държави и организации. На трето място има какво да се подобри. Може да се подобри качеството и това да върви ръка за ръка с увеличаване на производителността, като ние трябва да изхождаме от собствените нужди на дружествата при разработването на практиките. На четвърто място мисля, че ние можем да имаме още по-добър трудов живот, ако условията за труд и за трудов живот си останат в сърцевината на европейските политики. Благодаря. А сега колегите имат думата за въпроси. I think we have a few minutes for that. Имаме няколко минути за това. Моля, имате думата. Благодаря. Имам два въпроса към Европейската комисия най-напред. Ето в Испания, например, аз съм от Испания. В Испания, например, имаме много висока безработица. И в контекста на, стъл, на социалния стълб, това, за което се говори, е активна политика за труда. Говори се и за прехода към лошо платени работни места, към висококачествена заетост. Казва се, че 64% от трудещите се работят а, под натиск и в нископлатени <clears throat> а, работни места. Каква е вашата позиция по отношение на това? Как може да се подобри тази ситуация? Сега един въпрос към социалните партньори. правя препратка тук към политическите коментари на госпожа председателката връзката с щатите и политиката в Европа. Една от графиките показва, че половината, поне половината от работните места не са добри. Какво могат да направят социалните партньори тук? как може да се преодолее сегрегацията на трудовия пазар. Благодаря. Господин Сарос. Сервос. <clears throat> Благодаря. Господин Пирински засегна също този въпрос, въпрос отразен в а, обзора. Аз обаче е, мога да бъда положителен. Е, това е за първи път, когато комисията издава такива положителни послания по отношение на заедостта. Ето, е, безработицата през септември е 8,5%. Това е най-низкото най ниво от 2009 година. И това засяга всички държави членки по положителен начин. Но прави сте, така е. Работните места, които се предлагат, не са с най-добро качество, но тенденцията е също положителна. И тук, наистина, често първото работно място е временно работно място за много хора – т.е. не с високо качество. Сега обаче виждаме предлагане на по-висококачествени работни места с по-дългосрочна перспектива. Има повече постоянни работни места, и има повече работни места, които се предлагат във висококачествения сектор, което означава, което предполага естествено по-високо образование и умения. Тук е една област – върху която очакваме държавите членки да се фокусират. И това е развитие, което е, много ще ни засегне. Имам един пример. В Испания имате чудесни училища и произвеждате много медицински сестри, но те не могат да работят в Испания. Те идват в моята страна и работят там. Това до някъде не е логично, защото Испания плаща разходите за обучението на тези медицински сестри, които идват и допринасят за <clears throat> благодействието в моята страна. Така че има несъответствие тук. Господин Византини. <clears throat> Добре. Тогава Даваме думата на представителите на Бизнес Юрап. Благодаря. Съвсем набързо към това, което казахте вие. Нещата са много по-остри, ако отправим поглед към новите държави членки. Те наистина там има чудесни университети, инженери и висококвалифицирани лекари излизат от там и отиват да работят в други места. Това е предизвикателство за вътрешния пазар и е, за, за свободното движение на работници. Това е нещо, с което трябва да се справим на европейско равнище. Как да се справим с тези дефицити и несъответствия? Сега за сегрегацията на трудовия пазар. Не разбирам точно за каква сегрегация говорите. Има професионална сегрегация в северните страни. Жените работят в администрацията, мъжете в промишлеността. Това ли имате предвид? Или пък... Е, не, не. Е, това е нова сегрегация между високо квалифицирания труд и физическия труд. Ако съберете процентите работни места, в тези сектори, които са заложени в обзора, ще видите, че половината, повече от половината работни места са етикетирани като недостатъчно добре квалифици... Е, качествени работни места. места. Е, работни места, които не дават перспективи за развитие, където не се печели много. Всъщност, половината работни места в Европа изглежда не, не са с добро качество. Не, не, всичко зависи и от тълкуването е, на данните. <clears throat> Мишел, вие споменахте начина на е, вида на трудовия договор. В Германия, например, виждаме, че много дългосрочно безработни отново намират път към трудовия пазар чрез агенции. Агенциите предлагат по принцип времен, временна работа, но така е, вие изключвате договор с агенцията и тя ви праща на едно сравнително несигурно работно място. Сега перспективата. Какво означава перспективата? Не всеки може да стане топ менеджер. Не всеки може да е велики инженер. Повечето от нас никога няма да стигнат такова равнище. В същото време има и въпрос за квалификацията, въпроси за образованието, нека не забравяме, че, всеки, че не всеки има потенциала, съответния потенциал. Виждаме в образованието какво се случва. Да, има много незаети места за IT инженери. Еми, не може за една година един работник да се специализира, да достигне качествата на един инженер. От друга страна, има много работа, която не е привлекателна. Ако погледнем в историята, виждаме физическата работа на производство е била много по-напрегната, много по-низкоплатена. С машините се опитва, се опитва цивилизацията да преодолее физическия труд. Добре, но хората сега се питат е, а, какъв е смисъл на моята работа. Аз седа на конвейера, правя едно и също по цял ден. Да, това е много ясно описано в Ричард Сайнет преди 50 години. Това е сложен въпрос. Той говори, например, за пекарните. Има много пекари, които, които се разболяват, защото гълтат този, този, този, този брашното. Вдишват брашното. <clears throat> Сега имаме автоматизирани пекарни. и пекарите не са изложени на тези рискове. Те просто обслужват едно копче, но те нямат контрол върху това, което правят. Те не виждат смисъла в това, което правят. Така че а, личностният, субективният елемент е много важен. Понякога хората са отчаяни, защото пишат на компютъра, а не пишат на ръка, например. А това е моят опит. Това е променящото се естество на труда и човек загубва чувството за смисъла на работата, която, която върши. Искам да кажа, че развитието е сложно. А, при декатализацията нещата са даже по-сложни. човек губи контрол върху случващото се, ако мислим за безпилотните коли. Въпросът е обаче как да формираме тези развития. Има предизвикателства. Предизвикателството е в това да намалим трудностите, да подобрим условията на труд, но в същото време виждаме и економическа нужда от определен вид труд. Не може само мигрантите да вършат мръсната работа, например. Ето, например, рециклиращата индустрия. По принцип, рециклирането е нещо положително, но като когато видим, как се рециклират компютри или, или кораби, това е една доста мръсна работа. Е, правят се, прави се от хора от Юго-Источна Азия. Ние не виждаме тази работа, ние виждаме рециклираните продукти направо. Така че нека сме реалистични как възприемаме работата, която правим. Това е много сложен въпрос. Не може да се справим с проблемите само на базата на един обзор. Наистина трябва да навлезем в подробностите. Благодаря, господин Византини. Yeah, I... Благодаря ви. Мисля, че това е много добър пример, като обсъждаме трудовата сегрегация в Европа. Да вземем Брексит. Анализът на подадените гласове в референдума показва, че Брексит е по-силен не в регионите, където има повече мигранти, а там, където е най-висока безработицата и бедността, където има най-голяма социална изолация. С други думи, Тези е, региони е, са пострадали повече от усилията за справяне с климатичните изменения, глобализацията и така нататък. Освен това, в Обединеното кралство 70% от младите хора изобщо не благоволиха да гласуват като сред тези 70% има мнозина с несигурни работни места. Има най-различни видове нетипична заетост и някои от тях са далеч по-несигурни, отколкото работата за определени агенции. Много хора загубиха работните си места заради преструктурирането. Сега те разчитат на обществени помощи. Не могат да си намерят отново работа, освен ако не изберат нещо, което е с много ниска квалификация. Младите от друга страна изпитват огромни трудности на входа на трудовия пазар. Ето това е трудовата сегрегация и в Обединеното кралство над 60% от работниците и служителите се намират в това положение. Това изобщо не е така във Франция или Финландия или Швеция, но вижте изборите на регионално ниво в Германия, които се проведоха наскоро. Около 30% са готови да гласуват за альтернатива на Германия. Това са хора в много сходни условия, особено в бившата източна Германия. Да вземем Полша. Полша е много подобна на Обединеното кралство в това отношение. Тя има най-високото ниво на несигурност на трудовия пазар и най-голямата разлика по отношение на производителността на 43% между нарастването на производителността и нарастването на, заплаш... на заплащането. Това са проблемите, но какво можем да направим? Струва ми се, че трябва да работим на европейско ниво и да се мисли и за националното ниво, за стратегия за справедлив преход – Имаме предизвикателства, свързани с преструктуриране заради глобализацията, заради измененията на климата, заради цифровизацията. Не можем да останем пасивни. Би трябвало наистина да разработим политики по отношение на тези явления защото не можем да кажем, някои работни места ще се загубят, други ще се създадат. Да, но не виждаме да се създават за да може при 10 закрити работни места да има 11 новоразкрити, ние трябва да се справим с тези предизвикателства. Има и още нещо. Би трябвало наистина да следваме господин Юнкер и това, което той каза в речта си пред парламента преди няколко месеца. Европа трябва да закриля работниците си, което означава да има една добра мрежа системи за социална закрила. Хората да се чувстват защитени, да се чувстват в безопасност и в сигурност. Това наистина ще доведе до производителност и конкурентоспособност. Според мен, разработването на Европейския социален стълб от страна на Европейската комисия е правилно ние трябва да укрепим този стълб и да заложим в него конкретни помощни мерки, за да има конкретни резултати за хората. Защото не им ли предложим конкретни резултати, ще ни погълне тази черна вълна, която сега обхваща Европа. И тук трябва да се работи и с социалните партньори, различните организации, да откликнем на истинските нужди на хората. И още нещо, за което непременно трябва да помислим, дори да има справедлив преход, добри стандарти, добра система за социална закрила. Не успеем ли да разкрием нови работни места, всичко това ще бъде пропиляно. Можем да говорим за възможно най-добрите условия за труд, в Европа, ако сравняваме със света. Но въпреки това, няма ли нови работни места, ще има проблем. А за да има нови работни места, трябва да има економическо възстановяване, устойчив растеж. В момента този растеж се постига чрез инвестиции. Тук имаме плана Юнкер. Не е достатъчен, но все пак е нещо. Ето, ако погледнете публичните и частни инвестиции в Европа през последните 10 години, те са нулеви. Имаме пълен спад и в обществения, и в частния сектор. Не се ли промени това? Няма ли една нова спирала на инвестициите? Няма да има и устойчива Европа в бъдеще. И на второ място, пак ще го кажа, съжалявам, че повтарям, заплащането. Според Мишел ние трябва да увеличим и вътрешното търсене, не само производителността, защото нашия износ извън Европа е важен, но все пак той е много малък елемент от економиката и най-важно е вътрешното търсене. Ние обаче унищожихме възможността на хората да си купуват стоки и услуги и по този начин да имат по-добър жизнен стандарт. Това е проблем не само за работниците в градовете. Всъщност ще има все по-голяма стагнация и инфлация. Това е проблем и за дружествата. И накрая Както и Рената посочи, наистина имаме разликата между производителност и заплащане и тази разлика не е нещо лошо. Рената е права, но все пак тук има няколко фактора. Първо, трябва да се запитаме как използваме тази разлика. Ако тази разлика единствено захранва нечи печалби, това не помага на економиката. Ако обаче се превръща в инвестиции, иновации, тогава наистина ще доведе до нови работни места. Но какво виждаме в последните години в Европа? Разликата между заплатите и производителността всъщност се превръща в лични печалби и финансови спекулации. Тя не се влива в, е, в економиката. Така че трябва да помислим и за това. Освен това, Неравенството е твърде голямо и това също се отразява зле на економиката, що се отнася до производителност, конкурентоспособност и обществените разходи не се използват ефикасно, защото те трябва да компенсират това неравенство. Единственият начин е социалната помощ. Струва ми се, че има само един път напред и той е да разгледаме тези предизвикателства съвсем реалистично. Не да си казваме, има подобрения. Добре, може би има подобрения. Но първо трябва да отчетем и проблемите. Благодаря. Господин Ролан, много набърках. Ще бъде много кратък, макар че струм проблема е много важен, защото става дума за полит, политически проблем. Става дума за тази пропаст между нискоквалифицираните, които работят в лоши условия и висококвалифицираните, които работят при много добри условия. Мисля, че има инструменти, но разбира се, инструментите са предимно национални, но трябва да работиме за устойностяване, за признаване на а, някои занаяти и професии. Необ... Необ... Необходимо е да се развие нов вид економика, социалната економика и тук трябва да помислиме за едно обучение, което да създаде връзката между двете. Комисията наистина направи една огромна крачка напред с Erasmus Plus и в момента това е един, една опитна програма, която според мен ще има голямо бъдеще и трябва да се разгърне за бъдеще. Благодаря, госпожо председател, господин Фон. Няколко думи относно отчета, цифрите, лошото и доброто качество на работните е, места. Когато когато разглеждаме нещата така, както ги представи Аньес по клъстъри с еднакви характеристики в петте отделни групи, където някои от е, характеристиките съвпадат – като от, е- от една страна 19% така наречени лошокачествени работни места. Е, в също, също това, оба, това не са обаче незаконни работни места или е, нещо о, свързано с сивата економика. Те са в крайна сметка едни съвсем законни част от е, е, економиката. Те просто е, имат характеристики, които трябва да бъдат е, подобрени. В е, там трябва да бъдат е, насочени нашите усилия. И още две неща, госпожо председател. Сега, дали чашата е наполовина празна или пълна? в прегледа се набляга на взаим, взаим, взаимоотношението между сигурност и а, здраве, т.е. хигиена на труда и а, добри условия. Малко са отговорилите, че на това, дали а, е, работното им място представлява риск, но ако се вгледаме малко е, по-внимателно, е, вним, ще, ще видиме, че голяма част от хората всъщност не имат а, несигурни временни договори и така нататък. И трето, устойчивостта на труда предвид демографските промени и някои от трудовите характеристики, които са тясно свързани с тези проблеми, включително интензивност на труда, лица, които се опасяват, че могат да загубят работата си в близко време, задачи извършвани от лица на 60 години и така нататък. Тук смятаме, че голяма част от проблемите биха могли да бъдат решени чрез социален диалог, а той не струва много, така че смятам, че може да се наблегне и трябва да се наблегне и на това. Не сте си включили микрофона, казва председателката. Благодаря. Университета в Оксфорд. Искам да се върна към това, което каза господин Пирински. Много интересно. Интересно е, когато погледне човек страница 83, а именно, че половината от всички работници смятат, че вършат нещо смислено. Например, в категории, в много <clears throat> категории работа от 20 години насам комисията ни казва, че трябва да развиваме образованието, да непрекъснато да се подобрява обучението. И аз мятам, че тук има проблем, проблем на организиране на обучението на работниците. Както за доброто на организацията, така и на обществото. Каква според вас е възможността за напредък тук? Да, имаме още време. <clears throat> Нека започнем с господин Пирински. Благодаря. Аз мисля, че <clears throat> краткосрочният и бърз отговор е колективното трудово договаряне. Ако човек няма чувството, че допринася, че няма глас, естествено, той ще си тръгне в края на деня без чувството, че се е справил добре на работното си място. на равнище ръководство и на равнище комисия. Също трябва да се вземат мерки за укрепване на социалния диалог и на колективното трудово договаряне. Ние знаем, че комисията е, в последно време се застъпва много за укрепването на социалния диалог. Ето имаме социалния стълб. Но въпреки това трябва да, да кажа но, но, защото усещам, че много много от социалния диалог включва договаряне и преговаряне. И то, това преговаряне трябва да е разговор по същество. В социалния стълб ние приветстваме процеса, социалния процес, който бе започнат през март, но нашата комисия, комисията по заедостта, както и парламента като цяло, подготвя резолюция по въпроса, където казваме, че социалният стълб, ако трябва да функционира добре, трябва да има нормативна сила – трябва да има ясна, ясен институционален механизъм и да бъде подплатен с ресурси. С финансови ресурси, защото декларациите са нещо чудесно, но трябват средства, които да ги направят действителност. Господин Сервос <clears throat> говори за данните, свързани с увеличаващата се заетост. Е, няма смисъл да се поставят под съмнение данните, те са документирани. Въпросът обаче е свързан по-скоро с с продължаването на парадигмата за, от пакта за стабилност и растеж. Господин Серво знае, колко са ограничени средствата за социални мерки в бюджета на Европейския съюз. Развиване на умения, поощряване на социалните аспекти на социалната пазарна економика в широк план, всичко това е, звучи доста догматично, е доста тясно. Да, имаме гъвкавост в Испания, например, но въпреки това аз мятам, че <clears throat> имаме нужда от по-решителна политика, за да се справим с възстановяването на економиката, с възстановяването на заедостта и преодоляването на стагнацията на заплатите и дългосрочната безработица. Аз смятам, че за това за Европа е проблем и предизвикателство, едно екзистенционално предизвикателство. Или ще се справим с тях, или ще продължим по пътя на Брексит и на Трамп. Благодаря. Сега давам думата на вас. Thank you. Um, Brendan Birchall from the University of Cambridge. Благодаря университета в Кембридж. <clears throat> Най-напред искам да благодаря на екипа от, на Евро, Eurofound. Наистина документът е чудесен. Той е много по-различен от други документи с подобни цели. Аз виждам ясна рамка, концептуална рамка, която отразява а, трудовия живот на хората, но много е важно че е, комуникацията, посланието е разбираемо и за не специалисти. Е, виждаме ясни категории, ясен, ясен език, без да се давим в подробности. Това за мен е много важно, защото така разбираме наистина <clears throat> качеството на данните. По този начин получаваме нови възможности да помислим за това как може да влияем върху политиката чрез нашата работа, как може да се опосредстват промени. Например, консултантът от Финландия каза, че иска Финландия да има до 2020 година най-доброто качество на работа сега, за какво става дума тук? Качество на работа, на работното място, качеството на бизнеса. Вижда се, че има сектори, в които има вакантни места и за тях няма хора. Виждаме и възможността тук работодателите да се задействат конкретно, да използват е, средствата, инструментите от този доклад. Ето, например, <clears throat> Реперите тук могат да се използват, да се привлекат най-добрите работници и служители. Интересуваме какво мислят експертите за това как е, изводите на доклада могат да бъдат използвани в съставяне на истински политики. Следващият оратор. Благодаря. Мисля, че докладът представен днес е много интересен. Ще се опитам да бъда много кратка. Нека кажа, кое е най-важното за мен. Господин Византини започна своето изказване с заключението, че според него качеството на труд и на условията за труд спада в Европейския съюз. Разполагам с доклада. Освен това, чухме изказването на госпожа Терион – Ако сравним 2015 година с 2010 година, виждаме, че показателите или остават непроменени през 2015 година, или са влушени при трудовата интензивност, например. Единственият критерий, по който има подобрение, е уменията и също така тактичността. При уменията е важно обучението, което е получено от работниците но тук разбира се също има голяма разнородност и ние не можем да разберем от представения слайд дали същата разнородност се отнася до видовете работни места. С други думи, първото нещо, което искам да кажа е, че наистина ние имаме чувството, че има сериозно влушаване на условията за труд. What will be interesting, and I don't know if we can have that in the report, because I have... Разбира се, докладът е интересен, но аз не съм запозната с микроданните. Въпреки това е ясно, че е трудно да се направи оценка на това, доколко е влушено качеството на условия за труд в сравнение с 2010 година. На второ място трябва да обърнем внимание и на заплащането. Мен ме интересува какъв дял от самонаетите през 2015 година, преди 5 години, са имали място, което се е основавало на трудов договор. С други думи, преди са били работници на заплата, а сега са самонаети. интересуваме с други думи да видя как се осъществил този преход в Европа. Благодаря, казва председателката. Бихте ли приключили много бързичко? Имаше един а, друг слайд, който беше много интересен а, за профилите на това качество на условия за труд. видяхме, че една трета от работниците в Европейския съюз не се чувстват много доволни. И тук бихме искали да знаем как се е стигнал до тук. С други думи, важно е да се правят дългосрочни проучвания. Благодаря. Един последен въпрос преди паузата за обяд. Не забравяйте, че и по-късно ще може да поставите въпросите си. Ще ви дам думата. Благодаря. Аз съм от Дания. За нас се смята, че сме най-щастливата страна в Европа. През целия си живот съм се занимавала с безопасни и здравословни условия на труд. Аз съм лекар, занимавам се с трудова медицина, и знам, че и в Дания има огромни разлики в зависимост от това къде работиш. Когато обсъждаме качеството на трудовите условия, не бива да забравяме тези разлики. За да се осъществи подобрение, е необходимо да се знае дали работниците са изложени, например, на прах. Дали този прах застрашава тяхното здраве? Ако работиш в строителството, работиш често на студено, на влажно време, вдигаш тежки предмети. Ако си чистач, може би не вдигаш тежки предмети, но за това пък работата е много изтощителна в края на деня. Е, всички тези разлики се забравят, когато говорим за качеството. Защото някакси качеството на живота като че ли не се свързва с е, вдигането на тежки предмети, бактериите в камионите. Ние установихме, например, че там, където седи шофьора, в кабината на камиона има огромно количество бактерии. Нека да говорим за реалността, ако искаме да я променим. Единственият начин да я променим е да работим с социалните партньори. Те наистина активно да общуват помежду си, да решават проблемите на работното място. Освен това, според мен един работодател би се чувствал горд, ако знае, че предоставя достойни условия за труд и че неговите работници желаят да останат там през целия си живот. Но не бива да се забравя, когато говорим за това, че хората трябва дълго да работят, че те не са еднакви. Някои са в добро здраве, други обаче страдат от хронични заболявания и това също трябва да бъде установено. Колкото повече работници имате, толкова по-голяма ще е разликата. Ще имате тези здрави хора над 60 години, но и болните над 60 години. Ние не можем да заглаждаме всичко и да казваме, че е една и съща работа. Благодаря ви. Не ни стига времето. Предстои обедна почивка. Ще ви помоля да изберете това, което искате да коментирате по три минути. Започваме с господин Сервус. Всеки ще има по 3 минути. И така ще се върнем на някои от въпросите от начало. Uh, uh, Mr. please, uh, your three minutes starts now. Thank you very much. I will be very brief. Just, много кратък. Първо, едно нещо свързано с умението. Господин Роля каза, че обучението и професионалното обучение са от огромно значение. Наистина трябва да работиме много на тази тема. В момента въвеждаме проекта за мобилност на е, чираците, стажантите и така нататък. Това е проект, който ще се разгърне и приложи в най-скоро време. Вече не става дума само за пилотен проект, а, а действителен а, парод. Сега, колегите от Кембридж и Оксфорд. Ако видиме топ листата на най-добрите университети в света. Два, два университета са в топ 10 Оксфорд и Кембридж от Европа. Просто защото е, те по някакъв начин не, не, не се смятат за европейски университети. Аз е, не искам а, е, да е, правя някакви коментари по този въпрос тук, но ако искате да имате наистина най-добрите е, инженери, трябва да промените университетите, за да можете да обучите най-добрите инженери, които да заемат места на европейския трудов пазар господин Вензентини. Някои казаха, че трябва да, да навлизаме в много повече подробности, защото осреднените стойности не дават действителна представа за нещата. Така че Наистина е необходимо да навлизаме в подробности, за да разбереме наистина какво е състоянието в даден отрасъл, в е, дадено предприятие, за даден вид е, труд. Е, просто какви са нещата на практика. Наистина трябва наистина да бъдем повече в отношение и в връзка с реалността, защото само тогава ще можем наистина да променим нещата. И второ, Социалните партньори са унези, които биха могли да решат проблемите на трудовия пазар, работейки заедно. За, за това а, мисля, че всички мерки трябва да бъдат взети за утвърждаване и задълбочаване на социалния диалог, на сътрудничеството между различните отрасли, колективното договаряне, като наистина се навлиза в подробности и се търсят решения, които да отговарят конкретно на отделните проблеми и на спецификите на тези проблеми. Тоест, да се наблегне на социалният диалог и на колективното договаряне госпожа Дроп. 100% съм съгласна с казаното от Лукаш. Трябва да имаме конкретен подход. Много от наистина проблемите, които са изтъкнати в прегледа, трябва да бъдат разглеждани с от гледна точка на регионалните им а, и последните. Но а, има, има и проблеми, свързани с а, поколенията. Защото ето, нека да си представим млади хора, които идват а, с а, много очаквания но също времено не са достатъчно мотивирани да се ангажират, да дадат всички от себе си. Така че наистина тук има трябва да се намери един баланс и още нещо. Ако социалният стълб създава само кухи изречения или създава само твърдения, е, това ще, ще, ще доведе до а, разочарования. Въпрос е да намериме конкретни мерки и а, е, конкретни мерки. Така че наистина социал, социалния стълб трябва да има за цел да се изработат конкретни мерки за подпомагане на хората по места, а не да създава само е, кухи очаквания и кухи фрази. Господин Рулен. Да, ако, е, ако конкурентоспособността бъде конкуренция между страните да бъдат най-добрите места за работа, най- с най-добрите условия на труд. Аз е, бих подкрепил такава конкурентоспособност и такава конкуренция в момента нещата се развиват по-скоро в хоризонтален план. Така че и работодателите, и а, а, трудещите се трябва да участват. Става дума за участие, за демократично участие. Колкото сме по-близо до действителността, ще бъдем по-прагматични и ще намираме подходящите решения на дадените проблеми. Предприятието трябва да бъде тази единица, този организация, която ще създаде благоприятната е, почва за това. И нека направим разликата между малките и средни предприятия и големите предприятия. Не трябва да има разлики в, е, в целите, но целите трябва да бъдат приспособени към спецификите на предприятията. И ролята на политиката в различните е, държави членки, културата на е, преговорите, културата на общуване е различно. В е, Белгия в миналото се смяташе, че синдикатите и представителите на работодателите трябва да бъдат за, заключени в една страя и да им се каже ето проблема, намерете решение. Ако не намерите, държавата ще наложи своето решение. В, в Белгия това известно, известно време проработи е, и доколкото знаете, този метод се е е, е, е въведен и функционира все още и в някои области на политиката в Белгия. Господин Пиренски. Как всичките тези решения ще бъдат въведени и осъществени на практика, как те ще станат част от реалната политика. Трябва да се обърне особено внимание на разликите, било то по отрасли, по региони и така нататък, тъй като различните видове труд, различните сфери изискват различни а, отговори. Господин Сервас а, обясни проблема с, с медицинските сестри в а, Франция. В България има много добре обучени, високо квалифицирани е, хора, които напускат страната, за да намерят работа там, където трудовите условия са по-добри. Така че още веднъж трябва да се върнем към основния проблем сближаването, економическо, социално, териториално е, сближаване, е, преразглеждане, преструктуриране на така наречените индустриални условия а колкото до договорите, е, нека не забравяме член 3, който подчертава необходимостта точно от е, сближаване и е, уеднаквяване, ако мога така да кажа, на, е, различни, на различията. И е, когато говориме за желанието на други държави членки да се е, присъединят към Европейския съюз, то проблема е за за това какви условия създаваме, как е, ние привличаме е, а, другите а, и спада а, в качеството, обръщане гръб на известен а, начин на решаване съвместно на проблемите и отиване към един, по, към един по-индивидуален подход. Така, господин Рен, Доклада е на разположение на веб страницата и ви приканвам да се запознаете с нас, с него. А какво ще бъде от тук нататъка? Чухме какъв е финския пример. Мисля, че по че, така, ако черпиме от опита едни на други, това само ще спомогне за постигане на по-добри резултати, създаване на професионални платформи, развиване на социалния диалог, почерпване опит от новаторски предприятия. Всичко това смятам, че могат да бъдат много полезни аспекти за по-нататъчната ни работа. Същевременно трябва да продължим и, и задълбочен диалог с различните заинтересовани страни. И подробни въпроси искате да получите повече информация, моите колеги са на ваше разположение. Е, ще има възможност да получим отговор на въпросите, които са поставени и които все още не намериха отговор. Аз сега ви приканвам и ви поканвам на обята тук пред залата, а следващото заседание ще започне в 2.30. Това ще бъде втората част на нашата конференция. 14.30 ще бъде много интересно а, заседание посветено на начина по който може да се съчетае трудовият живот с а, останалият живот. Така че има още какво да научиме, въпроси, които да зададеме и да получиме отговор, включително и на у нези въпроси, на които все още не а, получихме. Thank you. Thank you. Thank you. Uh,